подканите да започнем нашата работа. Изчакахме 15 минути, а сега ще разгледаме една научна тема с помощта на нашите експерти и затова си позволихме е, така 15 минути закъснение, така нареченото академично закъснение. Многобройни са депутатите, които ще присъстват на следобедното заседание. Добре дошли на всички наши експерти, всички от нези, които откликнаха на нашата покана. За съжаление, първият ни докладчик, господин Виола, от Центъра за научни и, и за наука и иновация боледува и не е сред нас. От наше име му пожелавам да се излекува колкото се може по-скоро и се надяваме, че скоро ще участва в следващо наше заседание. Целта на това изслужване е да разбереме основните аспекти на раз, растителното размножаване, както и новите мето, методи на селекция. Да се запознаеме с растителната селекция и как да откликнем на бъдещите предизвикателства. Нашето изслушване ще се състои в две части. Първо, състояние на нещата, приоритети в областта на науката и развойната дейност и втората част ще бъде гледна точка на различните заинтересовани страни. Така че минаваме към първият наш оратор, както каза господин Виола боледува и отсъства. И за това давам думата на доктор Славомир Сова, който в продължение на 10 минути ще ни пред, представи своята дейност. Той е директор на а, Института за растително селекция и размножаване Лиар в Полша. Това е най-крупният научен център, многодисциплинарен а, център в а, Полша и давам думата на нашият оратор. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте да ви представя новите технологии за селекция и размножаване на растенията. Дами и господа депутати, няма да Говоря за техническите аспекти на новите технологии, а по-скоро ще се спра на а, някои нови развития в областта на устойчивото развитие и иновацията в Европейския съюз. gerade noch das? Oh, that's Okay. We need to, uh, to wait for a moment. Само за секунда. Технически проблеми. Okay. Okay. I think that we all... И така всички сме съгласни, че целско, едно устойчиво селско стопанство е предизвикателството, пред което сме изправени, за да е, заличим бедността от Европа и развием нашата економика. Европейския съюз е най-екрупен е Вносител на храни, така че ние сме онези, които трябва да създаваме тен, тенденциите и новите технологии. Изправени сме пред предизвикателствата, проистичащи от промените клим, климат, промените в климата, обедняването на почвите, поради използване на фертилизатори и е, пестициди, както и намаляването на а, рек, реколтите, както и много други економически и социални фактори. За да пред... се справим с тези предизвикателства е необходимо да въведеме иновации, които са от огромно значение за малките и средни предприятия, които играят огромна роля за развитието на нашата економика. Европейското земеделие но много са новите технологии за постигане на устойчиво а, земеделие, така наречените методи зинк а, и Виждате новите списъка на новите технологии, но не всички от тях всъщност са а, нови. Е, присаждането, инфилтрацията, гено, е, интрагенезис и цихгенезис с технологии, които се използват вече от много години. Един пример – за, също за, за, за борба с вредителите по, по картофите. Също така се голяма част от фунгицидите, които използва, се използват в европейското земеделие, се използват точно за борба с, с а, вред, вредителите. Промените Мутациите могат понякога да е, станат е, по естествен е, начин, докато то скоро тези мутации бяха извършвани чрез въвеждане на, хими, на химически елементи или чрез облъчване. В последно време разполагаме с технологии, които ни позволяват да извършваме целево целев, целеви, цел, целева мутация. В директива 18 от 2001 година се е дадена дефиницията на, ГМ, е, на ГМО. Това са генномодифицирани организми, които не са човешки са същества и чието генетичен материал е бил променен по начин, който не може да бъде естествен. Ако разгледаме директивата в подробности, ще видим, че там са описани различните технологии за е, генетични промени, които обаче е, не всички е, водат до генетична модификация. Но мутагенезиса не е технология, която е залегнала в директивата. И на практика Съгласно европейското законодателство, Г, Г, ГМО е резултат от самия процес и изделието, което резултира от този процес. През 2003 година бе прият регламент 1829 съгласно който е необходимо да бъдат изписани, да бъдат етиктирани продуктите и да бъдат обяснени използваните технологии. В при някои продукти е е, трудно да се направи разликата между постигнатата по естествен начин модификация и предизвиканата е, модификация. За това е необходимо да се създаде правно основание и правна сигурност за производството на храни. Иновациите обаче са нещо повече от, от научни изследвания. Иновацията е нещо, в което, с което се сблъскват потребителите и промиш, промишлеността, малките и средни предприятия. Затова е необходимо в процеса на иновация да участват всички заинтересовани страни. Аз лично смятам, че новите технологии са е, много важни и са е, от голямо значение и е, за биологичното селско стопанство. Предвид ограниченото потребление, и използване на пестициди и фертилизатори. Европейската комисия трябва да създаде необходимите условия, за да може Европейският съюз да продължи да бъде водещ в областта на науката, развойната дейност и създаването на нови технологии, но за това е необходимо да има правна сигурност защото ако новите тех, технологии не са включени в е, нормативната уредба, те, те трябва да бъдат оценявани във всеки отделен случай и по този начин а, няма да има достатъчно сигурност за малките и среди предприятия. Е, е, за тази, поради тази причина Европейската агенция се обръща към законодателите да вземат необходимите мерки за приемане на съответната нормативна а, уредба. Криспа 9 Араби Допсис е монтант, който вече е, е изваден от нормативната уредба на Европейският е, съюз и това е един повод да се замислиме за това, което трябва да бъде включено тук нататък в тази уредба. Благодаря ви вие се съобразихте с отреденото ви време, а сега ще дам думата на следващият наш оратор. Добре дошъл. От името на господин Хайбуш, нека да кажа, че тук се радваме да видим една група немски посетители. Добре дошли на нашето изслушване. И... Има също и а, ветеринари, поканени от господин Линц, които също са от Баден-Вюртенберг, Германия. Добре дошли! Желая ви приятен престой в Европейския парламент и в Брюксел. А сега давам думата на професор Ричард Бисер, който е начело на звеното на отдела за а, селекция, растителна селекция а, в а, университета в Вагнинген. Той ще ни представи и ще ни говори за първична устойчива селекция. Той е експерт по растителна селекция в академичното звено на а, университета Вагенинге и води големи международни проекти. И също е начало на много международни комисии, свързани с селекцията на картофи. И публикува също е публикувал над 400 научни труда. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми е, депутати, дами и господа. Радвам се да бъда тук и да имам възможност да говоря с вас по аспектите за новите технологии в е, растителното е, отглеждане и селекция. И така както и седящия до мене колега, каза, днес има много нови такива техники за отглеждане на растения. Те може да са иновативни днес, но утре ще са, може би, и вече старомодни. Така че всичко зависи от техниките. Има много техники, които се развиха вече. Някои от тях са считани за много иновативни, за някои видове и много стандартни при други. Нека да не забравяме и това. И също можем да кажем, че новите техники са вече с нещо съвсем нормално в отглеждането на растения, защото всъщност ако нямахме тези техники, нямаше да имаме толкова много хора, седящи тук в залата. През изминалите 5 години, поне според мен, ние отвърнахме а, с тези техники на всички проблеми с, с ГМО. Нека да не забравяме, че в Европейския съюз като че ли липсва ясна дефиниция как бихме могли да използваме и можем да използваме или не ГМО-тата. Това, което виждаме е, че тези техники всъщност са много силни начини за постигане на целите, а именно селекция. Нека да не забравяме, че отглеждането на растения и селекцията им е, е традиционна практика. Винаги сме имали такива кръстоски, които сме правили и винаги сме се търсили как да подобрим тези кръстоски, да скъсим цикъла на производство. Това въжи особено много за е, не, съм, не, опра, не самоопрашващи се реколти, като бананите е, и други. Тези е, техники са много важни за постигане на по-добри резултати. Колегата също спомена някои от тези техники. Списъкът се увеличава все повече със всеки изминат месец. Но това, което искам да ви покажа тук е един пример за а, картофите, защото цис генезиса за тях може да означава рязко увеличаване на новите типове картофи. Знаете, че картофите са третата основна реколта а, и основна храна в света и за това са много важни за бъдеще трябва да има по-добри резултати при производството, за да сме сигурни, че има какво да дадат хората. Един от основните проблеми е, е един вид мана в някой от страните, където климата е по-хладен, където има чести дъждове, това води до унищожаване на цели реколти. Виждате, в е, фитофората, която е основният причинител на тази, на тази мана. И а, не, процеса не спира, докато не се унищожи цялата а, реколта. И самите картофи биват унищожени напълно. Ако погледнете а, екологичните щети, Виждате колко големи са те. Това е пример от преди 10 години, но все още е възможно да го видим и днес. Виждате, че трябва да се пръска около 15-15 пъти на, на сезон, за да се предпазят картофите. И за, това означава много пестициди. Разбира се, можем да направим изчисления какви са разходите за една година и те излизат на около а, 150 милиона на година за всякакви типове а, различни подобни пръскания. Ако си, и това е само за нашата държава. А ако си представите на колко места се отглеждат картофи, тази сума възлиза вече на милиони, 10 милиона. И ние решихме да решим нещата по друг начин. Взехме гените на един, а, на един вид, който не страда от тази мана, който успява да се прибори, след което го а, сложихме в друг тип и по този начин се увеличава резистентността. А, така че виждате, някои генотипи успяват да оцелеят и не са засегнати от болестта. След това правим кръстоска. Предполагам, знаете тази система, така наречените баща и майка. И съответно се прехвърля част от гена на бащата и част от гена на майката. И по този начин се решават много други проблеми. Професор Хемс, който започна още през 50-те години да работи по а, темата, се опита да кръстоса тези резистентни генни а, от един некултивиран тип в култивиране. Този процес отне около 45 години, за да се получат две а, е, разновидности, които виждате горе споменати. И след 3 години от опити установихме първите патогени, които биха могли да а, се справят с болестта. Т.е. за 50 години успяхме да открием вид, който е а, устойчив на въпросната болест. И за 5 години а, болестта успя да намери начин да се пребори с тази резистентност. Така че виждате, че не винаги има устойчивост, дори и при тези кръстовски. Ако използваме генетични изменения, мутация и други. Това ви позволява да използвате е, вида, който разполагате и да променяте гени вътре в него. И използвайки е, този подход, ще успеем да, сте да е, вземете гените от различните видове, да ги кръстосате и да ги използвате в съществуващ вид. И това, което получихме е, че за 3 години стигнахме до същия резултат с една голяма разлика, а именно, че а, добри, добрия вид, без значение какъв е той, съдържа резистентни гени и болестта не успя да го победи толкова бързо. Без значение дали вида е Дезире или Дезире Плюс или друг. Направихме тези проучвания през изминалите 10 години. Можете да видите тук е, някои от е, опитите, които направихме. От 2010 година започнахме експерименти на полето. Виждате тук е, такъв пример. Без пръскане този сорт Дезирей плюс е успял да а, устои на вируса, на болестта. И по този начин ние а, вече използваме много по-малко пестициди, отколкото преди. Или пък а, започваме да ги прилагаме само когато, примерно, забележим, че някъде резистентността не е достатъчна. Виждате различни полета, ако а, разгледате за първата част и, и навътре в полето, както и ляво и дясно, ще видите, че всъщност има добавка на най-различни гени. И виждате какво става в дясната страна без пръскане. А, и виждате лявата страна, където а, пак без пръскане са много по-добри растенията. Разбира се, винаги можете да продължите да използвате пестициди, за да пазите реколтата успяхме да променим 8 сорта картофи и да създадем различни комбинации от резистентни гени. Вече 6 години текат опити на полетата в Холандия, 6 години в Белгия и резултатите на този етап са много добри. И както каза и колегата, ние вярваме, че Ако използваме по-малко пестициди, имаме по-устойчив растеж, бихме могли всъщност да имаме една добра комбинация от техники, за да постигане на по-добри реколти. И в заключение бих казал, че с генезиса, както останалите техники за мутация, са великолепни за така наречените а, реколти и растения с кръстосано опрашване. И е, това е един бърз цикъл на селекция и много ефикасен. Благодаря ви за вашето внимание. Так, так, так. Rzeczywiście bardzo Чекава презентация. Благодаря много. Беше много интересно. А сега ще минеме към първият тур на въпроси и отговори. Господин Агню, имате думата. Бях. Беше ми много интересно казаното от господин Висър. Само две или три забележки. Това, което писахте, това генно модифициране ли е или там другото наименование. Това генно модифициране ли е и ще, ако е, то тогава разбира се, ще бъде така неприето радушно от широката общественост. Ако не, обаче, има а, възможност за по-бързо разпространение. Вие също така посочихте червения ген, но и другите три гена, ко, които а, са а, от а, които сте получили от донор. Сега, вие споменахте два огромни проблеми в а, земеделското стопанство. Става дума за болез, за различните е, болести по е, пшеницата. Can these novel, um, these novel... А, или заболяването от ръжда на пшеницата и For... Благодаря за въпроса. Сега на вещия въпрос, дали става дума за генно модифициране или не. Да, съгласно дефиницията, това е генно модифициране. Бяха направени много изследвания и като, но като цяло се, се, се смята, че така а, това този, този метод се възприема от широката общественост. Втория въпрос ставаше дума за трансфера на гени. Половината от генома беше пренесен. Не само резистентния ген, но и други елементи. Целта после беше да се отървем от останалите гени, за да не се получават така наречените вериги. Така че ако използвате новите технологии или трансгенни технологии, тогава имате много повече възможност да се концентрирате върху целевия ген, този, който искате да трансферирате така че просто като цяло тези технологии са много по-прецизни. И а, вашия трети въпрос относно ръждата по а, пшеницата и а, другите а, а, житни растения. Това е просто скоро про... проблема. който едва ли може да се, да се реши чрез а, технологии за мутиране. Ами тук става по-скоро дума за по-скоро резистентността на пшеницата и сравнението с другите житни култури. съвсем кратък въпрос и двамата докладчици вероятно смятат, че продуктите от тези техники трябва да бъдат съответно обозначени, защото не става въпрос за естествени процеси. Тук съмнение няма. Това, което ни представихте, ми припомня, че генната е технология и съответната индустрия на времето преди 20 години също ни фърляха прах в очите, че ставало въпрос за производство на съвършенни растения, за увеличаване на реколтата и така нататък. Мисля, че това е опасно. Вие обещавате това, което не можа да изпълни генната технология. Смятате, че по този път ще постигнем успех ли? Мисля, че в растениевътството проблемите ни са други. Загуба на разнообразие, загуба на сортове, загуба на потенциал. Това са проблемите. Срещу тях няма ли да се борите? И има нещо, което не разбрах изцяло вие казвате, че всичко това е в полза на биоземеделието. Много съжалявам, но биоземеделците много критично гледат тези неща, да не, на тези неща, да не кажат, че ги отхвърлят. Защото преди 20 години им се обещаваше, че няма, могат да спрат да пръскат с химикали, могат да използват генните технологии. Мисля, че това е, че въпрос не може да става за биоземеделие. Доловман. Ehm, Благодаря. Това, което господин Хойслинг каза, ме кара да мисля, че сега след а, толкова десетилетия по отношение на резистентността не сме направили нито крачка напред. Аз съм от регион с много овощарство и лозарство и като помисля какви ли не селекции и кръстоски са правени с традиционните методи, знам, че напредък няма никакъв. Може би единствената така разумна възможност за защита на растенията по отношение на картофи или ябълки и така единствената възможност за напредък вероятно ще бъде така наречената резистентна селекция или резистентно селектиране. Та, въпросът ми. Вие дадохте примера с цизгенезата при картофите – Знаете ли колко растения, колко видове в Европа а, са произведени чрез резистентна селекция и цизгенеза? И вече са готови за отглеждане и производство или накратко през следващите години колко вида ще могат да бъдат лицензирани. Мисля, че това е важен политически въпрос, който сме длъжни да си поставим. Не смятате ли, че полека-лека вече е крайно време дефиницията на ГМО да се преразгледа след 20 години и да се каже, че има различни подходи към различни обекти. Yes, thank you, Chair. Um, just... Благодаря, господин председател. Аз един специфичен въпрос. Новите технологии в растениевътство могат няма, най-вероятно няма да решат а, проблемите, т.е. няма да отменят за винаги пръскането. Може би те просто ще ги допълнат. А, може би решението е допълнение към тези нови технологии с нови вещества. Следващият. Благодаря. Ако съм разбрала правилно за какво говорите, тези нови техники се дефинират като трансгенетични. Правилно ли съм разбрала? Нека да чуем какво е вашето предложение, какво искате да промените, така че тези техники да бъдат и устойчиви. Буда. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc uh, celor doi vorbitori pentru prezentare. Благодаря, господин uh, председател. Благодаря и на двамата докладчици за техните презентации. Наистина ги поздравявам за извършената работа, защото без тяхната работа ще спре напредъка. Необходими са нови изследвания, нови технологии, които да подпомагат селските стопани. Както правилно казаха а, колегите, а, нови а, продукти са а, резултат от тези нови технологии в растениевътството. Доколкото разбирам, вие сте изследвали генно модифицираното растениевътство и пестицидите. Но какви са преимуществата, какъв е плюса за а, селските стопани в крайна сметка? Какви са рисковете за потребителите? А, това ли е по-вредно или химическите вещества, които се използват в а, а, земеделието. Не виждам повече желаещи да зададат въпроси, така че бих помолил нашите експерти да отговорят на зададените въпроси. there may be diversity in Okay. Uh, thank you very much uh, for... Благодаря много. Аз съжалявам, че започнах да, отговор, да отговарям още след първият въпрос, който ми беше зададен. Аз, ако съм а, стопанин, бих искал да използвам най-добрата технология по най-добрия начин, за да получа най-добрата реколта, най-добрия сорт, без да съм принуден да използвам пестициди или поне в минимално количество. Това беше едното. Второ – тук нещо бе споменато за биологичното селско стопанство и биологичното разнообразие, намаляването на това разнообразие. Но ще видите, че всъщност от 70-те години насам има много, примерно, у, увеличаване броя на различните сортове, примерно в а, при люляка а, или а, захарното цвекло. А, използвам тези сортове се дължат на а, използването също така на а, диви сортове и комбинирането им чрез новите технологии за подобряване на сортовете. Колкото до биологичното земеделие, идват фермери, които се занимават с биологично земеделие, те идват при нас и така са много ентусиазирани от това, което предвиждат. Някои от тях са така по-напредничеви, ако така мога да кажа. И те, и те са так, с, така с готовност биха използвали новите е, технологии, за да могат да избегнат пръскането, или поне доколкото е възможно. Сега, етиктирането, един въпрос ми беше зададен. Да, трябва да има ектикиране, етиктиране. Разбира се, че потребителя трябва да знае какво купува. Същевременно трябва да направиме всичко възможно за по-малко използване на биоциди в земеделието като цяло. Това е абсолютно ясно. А, така че вие, вашия, на вашия въпрос, да, това е част от решението. Не е цялостното решение на проблема. Благодаря за интересните въпроси. Ще отговоря на тези, свързани с етиктирането и биологичното разнообразие. Етиктирането на ГМО, храни и фуражи, съгласно европейското законодателство, е задължително по а, причина на, на безопасност само онези, които се смята, че са безопасни, че са сигурни, могат да бъдат пуснати на пазара и да се считат за безопасни продукти. А на етикета чрез етикета потребителя се запознава с начините на производство и съдържанието. И в Европа, и извън Европа се обсъжда въпроса с, с задължителното или незадължително етиктиране. Аз мисля, че самият потребител трябва да разбере какво означава етикета, какво има на него, как се произвеждат нещата, така че може би това е по-скоро в центъра на дискусията. Колкото до биологичното разнообразие. ГМО и другите технологии, които споменахме, като генотип пажа с маркери или класическите технологии са някои от технологиите, с които разполагаме. Няма нито една технология, която може да ни позволи да решиме всички проблеми. Най-вероятно ще има и други технологии, които ще е, бъдат създадени в, е, близ, в скоро време. Също така тех, тех, технологията на така нареченото обратно а, размножаване, а, основана на прототиповете или гените, които се създават и след това се а, е, а, е, инокулират чрез молекулярните технологии можем да разбереме а, устройството на сложните а, растения и да използваме а, тази структура в а, а, новите начини на селекция. Сега, а, колко когато отглеждаме един и същи сорт а, в а, широки, в големи мащаби, тук не, не става дума за биологично разнообразие, става а, дума за количество. И за да защитиме наистина биологичното разнообразие, това може да стане само на место, като примерно се а, създадат условия за естествените а, методи да защитат това биологично разнообразие, а се интензифицира друго, а, други култури. Сега ще преминеме към Аз ще дам думата на представителя на Генерална дирекция здравеопазване с Европейската комисия. Искате ли да вземете думата? Имате думата. Благодаря, господин председател, за дарената ми дума. Чухме, че се говори за факта, че комисията работи по ново тълкуване на съществуващите текстове. Първо, Искам да кажа, че комисията си дава сметка за потенциала на всички нови технологии, потенциал както за научно-развойната дейност, така и за растежа, за конкурентоспособността на нашата европейска индустрия и на земеделието ни. Но има един съществуващ текст, директива 2001-18, която беше приета от съвета и парламента и която определя какво е ГМО и която казва, че техниките, които водят до ГМО и техники, които не водят до ГМО и също която казва кои са техниките, които водят до ГМО, на които има дерогации. И дори да имаме ГМО, то е извън обхвата на приложеното поле на директивата. Та, тази, та, това законодателство в момента бива преразглеждано и правим анализ, за да видим дали тези нови техники, които чухме тук, цизгенезата или пък а, а, генетичната редакция, така да се каже, и подбор на гените, а, дали това попада в приложното поле. Така че това е юридически анализ и ще остане така. И ако после е една техника, която води до ГМО, не бъде освободена по директивата, значи ще има системи с авторизации и с етикетиране. Това е очевидно. Това си има последици. Някои от нас вече имат системи за лиценз, много стриктни системи, а други не толкова стриктни. Мисля, че, например, на европейско ниво като цяло системата е достатъчно стрихна. Тази система иска а, авторизация, която струва много скъпо и в крайна сметка единствено мултинационалните компании могат да си, да, да си позволят такива суми. Тоест, това е един магиосен кръг. Но тук някои техники попадат в приложеното поле на директивата, тогава значи, че ще има големи разходи и етикетиране. И знаете, че тук а, дори да сложите на етикета, че това е ГМО, Надали това ще означава, че хората ще се втурнат да купуват този продукт. Това със сигурност не е добра реклама. Особено, що се отнася до а, храните за хората. Нещата са съвсем различни при животните и при храните с животните. Всичките ни животни са хранени с ГМО, но това като че ли не е предизвиква кой знае какви проблеми. Това е юридически проблем, който ще се опитаме да прекратим Обещахме също да го направим до края на годината. Ще бъде доста трудно да спазим този срок. Но комисаря го каза на съвета по селско стопанство през октомври. Ще работим по въпроса и се надявам да можем да представим нещо ново в края на тази година, началото на следващата и да можем да завършим работата. Идеята е да свикаме една група от експерти, където държавите членки да присъстват така както и парламента, по искане на парламента, защото имаше доста парламентаристи, които а, поискаха да, да участват. Така иначе парламентаристите ще бъдат поканени. Ще имаме също експертна група, както и консултации с заинтересованите страни. Но това е а, та, юридическо тълкуване от службите на комисията и ще има и други последици. Със сигурност и се надяваме държавите членки да ни последват и да приложат препоръките и юридическите тълкувания на службите на комисията. Така че на този етап, може би някъде в началото на следващата година, ще има вече правна сигурност. Чух тук какъв е проблема и за индустрията, и за всички, а именно неяснотата и за това, че не знаем на къде вървим. Надявам се да можем да разясним това и да внесем правна сигурност. А, както винаги, ще има по-ощастливени и по-неощастливени, но това е. А, работим сериозно и в, края, в началото на следващата година ще приключим процеса. Благодаря, господин председател. ten sposób Благодаря. И така, стигнахме до първата част на нашето изслушване, до края на първата част на нашето изслушване. А сега минаваме към втората част. Моля следващите ни гости да заповядат тук. Teraz wysłuchamy poglądu zainteresowanych podmiotów na temat niektórych. Сега ще изслушаме заинтересованите страни по отделни важни аспекти, свързани с новите техники за, за растителна селекция. Ще чуем първо господин Гарлих фон Есен, който е генерален секретар на Европейската асоциация на семената. Той ще ни говори за бъдещето на иновациите в селекциите в Европа. Това е пътят на европейската индустрия за семената. Над 35 асоциации членуват в тази Европейска асоциация това са както членове на Европейския съюз, така и други, а те пък от своя страна представляват хиляди предприятия, производители на семена, както и 70 членове предприятия, които не минават през междинни подобни асоциации. Така, ако сте готови, можем да ви дадем директно думата. Господин Фонесен. Благодаря, господин председател. Благодаря на този парламент и на тази комисия за това, че ми даде възможността да бъда тук и да говоря е, за нашите интереси. Вие вече споменахте доста от нещата, за които щях да говоря, а именно сектора на семената в Европа е доста диверсифициран е, с е, някои много големи компании, много средно големи, много малки. Те се занимават или с производството на растения, съответно, или с семена. Всяка година ние създаваме около 3500 нови продукта. 3500 продукта, разновидности, които са достъпни за фермерите. И общо имаме каталог с около 40 000 нови различни продукта. Това е голям избор, голямо разнообразие, знам го. Има дискусия дали можем да имаме по-голямо агроразнообразие, но смятам, че това е различен дебат от това, което ние тук правим. Фактът, няма да влизам в детайли, знаете предизвикателствата, а, големи предизвикателства. Трябва да произвеждаме повече а, храна, за да удовлетворим търсенето на увеличаващо се световно население. И също знаем, че 80% от че имаме 80% печалба в производство благодарение на генетичните изменения. Виждате тук отделни индикатори, няма да влизам в детайли. Много е логично да направим подобна забележка. Опитваме се да намалим а, пестицидите, примерно употребата на пестициди, както и други. Но все още, въпреки климатичните промени и други ограничаващи фактори, ние а, успяваме да продължаваме да осигуряваме растеж в производството. Това означава, че имаме нови техники, нови открити гени и така нататък но отглеждането на растение това означава дълъг период от време. Както каза професора, имаме нужда от около 10-15 години, за да открием нов вид, нов тип растение. И не така ще можем да продължим за бъдеще. Имаме нужда да ускорим процеса да, е, и да го подобрим има различни опити в тази насока по света. Първо, което съществува, е, че няма нещо като, примерно, европейски или американски семена и нещо друго. Семената винаги а, са от всякъде. Те са, генетиката е най съща на, навсякъде. Някои от европейските семена, които използваме, идват от различни генетични изследвания от другите краища на света. Така че не можем да затворим Европа и да кажем няма да взимаме американски семена. Така че тези материали, растителни материали, се придвижват, така да се каже, бързо и изискват огромно сътрудничество. Но това не е достатъчно. Това, което също виждате, е разпространението на знанието. Тоест, ние знаем все повече и повече за това как протича процес на отглеждане на растения. Знаем как ще реагират те на отделни а, дразнители. И по този начин напредваме. Това са ключовите етапи на напредъка. Другото, което беше вече споменато, е, че имаме нужда от нови инструменти в нашата котия. Просто ставаме по-умни, знаем какво правим, как го правим. Имаме, имаме повече яснота и знаем как да променяме геномите. Така че основният въпрос пред Европа днес, така както беше споменато и от комисията, е дали тези техники са геномодифициращи или не. А, и важно ли е това? Това е най-важният въпрос. И това, което, на което отговорихме първо, е, че да, тези техники са генно модифициращи ето, тук ние или ще се справим с нашите предизвикателства или не. И те, всички тези техники се прилагат от компании по света, както и от различни, и различни видове. Има много голям брой техники, които могат да бъдат приложени и от малки компании, и от компании, които работят в някакви много специфични типове растения, отглеждането им. Има ли социално-економическа релевантност? Да. Тези техники са много важни за социално-економическото бъдеще на сектора, но също и в цялата хранителна верига, т.е. за нашите клиенти да купуват примерно пресни зеленчуци. Има много технически потенциал в тези техники, защото те позволяват голяма точност и също а, можем да синхронизираме нещата от техническа гледна точка с целите на обществото. Така че какво правят тези техники? Те правят процеса по-точен, по-бърз. Това е, може би, най-решителната точка, когато всъщност знаем правната интерпретация на тези техники и съответно те биват докладвани от експерти на държавите членки, които са се събрали и са разгледали техниките. И са стигнали до заключение, след 4 години работа по тях, че повечето от тези техники всъщност не изискват генетична изменения и не попадат в обхвата на това законодателство. Някои, разбира се, попадат. Така че това е резултат от проучването от 2012. Но от тогава нататък имаше други проучвания, които все още не са публикувани, не са оповестени, но потвърждават това първо становище. Нещо друго важно е доколко осъществимо е на практика защото трябва да регламентирате и да осъществят на практика това, което вече сте написали. И вие просто много често без познание не можете да а, разпознаете какво става над определено от техниката и какво става наистина в природата. А, ние не можем да забраним и не можем и не бива да забраняваме тези техники, защото природата прави също, същото, абсолютно същото, а ние просто с малко повече техническа помощ. Така че ние, надявам се, ще затворим скоро, ще загърбим тези облаци от няснота и се надяваме, че ще имаме гаранции, че нашите растения ще имат достъп до последните тенденции. По този начин ще помогнем целият сектор, обществото, околната среда и нашата конкурентна способност. Благодаря. Bardzo panu dziękuję. Następnym mówcą jest... Благодаря. А сега ще дам думата на господин Едвин Екер, който е председател на платформата за нови биологични технологии. който ще ни представи начина по който платформата взема мерки за справяне с новите предизвикателства пред научната и промишлена общност, включително и приемането на нова нормативна уредба. Господин Екер притежава богат опит в земеделието. Той е работил и в Холандското министерство на земеделието. Имате думата, господин Екер. Господин председател, благодаря ви за това, че ми ме поканихте на това заседание, дами и господа. Sorry. Извинявайте. Дами и господа депутати, Може би ще има известно препокриване с предишната презентация, така че ще ви представя предимно слайдовете, които съм донесъл. Новата платформа бе създадена за обсъдиме новите технологии в растениевътството. Защо? Защото европейското и световното растениевътство има нужда от иновативна технология технологии, за да бъде конкурентно способност. И все повече и повече малките и средни предприятия инвестират в научна и развойна дейност и че 46% от научните изследвания в тази област се извършват в Европа. За това е необходимо да имаме една ясна правна рамка тъй като липсата на яснота е блокиращ фактор за новаторството, както и за развойната дейност в растениевъдството. Затова през 2011 година бе създадена нашата платформа с цел да се постигне правна яснота и същевременно правна яснота и същевременно да предоставяме необходимата надежна информация на всички заинтересовани страни, малките и средни предприятия, институти, големи фирми и така нататък. Заглавието на моята презентация е с предизвикателствата пред обществото. През 2050 година световното население ще нарасне до 9 е, милиарда и е, ще трябва да удвоиме количеството продовол... налично продоволствие. Нека не забравяме, че 70% от водата, която е, в момента се потреблява по света, се използва за земеделски цели. Така че въпросът за бъдеще не е как, дали генетика и генетично инженерство, а каква генетика. От, е, тех, техно, използването на различни сортове, е, сортовата селекция е нещо, което познаваме и което се извършва от хиляди и хиляди години. Това съвсем не е ново. Но въпросът днес е да изберем онези сортове, които да имат най-благоприятните характеристики. Е, за да могат, да могат процесите да бъдат по-ефективни, да има по-голяма резистентност на стресови фактори, да може по-бързо да а, е, прилагаме технологията. Необходимо е да увеличиме е, реколтите и добива, като същевременно се намали въглеродният двуокис, да се увеличи надежността, да има устойчива резистентност и същевременно да се предостави повече е, разнообразие за потребителите. Всичко започна с директива 18 от 2001 година. Няко... А... Когато проучихме тази директива в подробност се оказа, че директивата не, не включва само различните процеси, тя включва също и различните продукти и съответната дефиниция за ГМО. Там в дефиницията се казва, че е, генетичното модифициране е, се случва чрез използването на технологиите, които са записани в приложение 1 или 2. В, а, ако не са на лице тези технологии, не, не, няма а, генетично модифициране медифициране. Какво е, е ГМО и какви са въпросите, които трябва да се зададеме? А ние направихме подробен анализ на всички използвани технологии и а, успяхме да определиме защо някои технологии не са включени в а, а, директивата. Нека не забравяме, че растениевътството е иновативен а, отрасъл, който е в основата на хранителната а, верига, а, като и сектор, който създава 20% от оборотният а, капитал. Тук става дума за а, производители, фермери, а, потребители. Бърз, бързината и прецизността са два, две основни характеристики на новите е, технологии. Както, както, както казах, около 9 милиарда е оборотният е, капитал в е, този е, отрасъл. И, и, и инвестирането Инвестициите в този сектор са от порядъка на 860 милиона годишно. Колкото до фермерите, земеделските стопани, те имат нужда от сортове, които да бъдат резистентни на биотични и абиотични стресови фактори, които които да им, които да за които да има по-голяма е, добивна ефективност. ние направихме едни е, изчисления, ако се намалят или се прекратят се прекрати пръскането, примерно с фунгициди на а, а, картофите, а, економиите ще бъдат от порядъка на 900 милиона годишно. Социално-економическите последици е, ще бъдат е, по-голямо разнообразие на продукти, е, по-малко хранителни отпадъци, по-дълъг срок на годност за продуктите. Защото Европейската комисия изчислила, че хранителните отпадъци и разхищението на храни годишно е от порядъка на 90 милиона, като тази цифра би могла да достигне 120 през 2020 година. Тоест, намаляването на 10% на разхищението или на хранителните отпадъци ще доведе до економия от порядъка на 40 милиарда евро. Потребителите също искат подобрения. Те искат да има, да има по-качествени храни, в които да има повече витамини, по-малко алергени. И в края на презентацията си през... нека да кажа две неща – Ако не действаме достатъчно бързо, ще се сблъскаме с проблем на изнасянето на производствата извън Европа. времено това ще доведе до спад на дейността на малките е, предприятия, като някои от тях ще бъдат е, принудени да се откажат от някои видове свои дейности и това ще доведе и до спад на конкурентоспособността на европейските предприятия спрямо неевропейските. Същевременно една ясна нормативна рамка ще ще позволи да се запази равнището на инвестициите в развойна дейност, ще доведе до економически растеж и създаване на работни места и ще даде по-голяма конкурентоспособност на малки и средни предприятия. Същевременно по-упростената регулация ще даде е, възможност е, развитие на едно по-устойчиво растеновидство за бъдеще на по-ниска цена. Благодаря. А сега давам думата на Кристоф Кристофър Тен, който е, е изпълнителен директор на Тестио Биотехта. Той ще говори за юридическите и технически аспекти на геномната селекция. Той работи от 20 години по биотехнологиите. Тест биотех е на независимо звено, което извършва оценки и изследвания, свързани с етическите и социални аспекти, както и аспекти, свързани с а, безопасността на храните. Господин Тен, имате дума. Благодаря. Благодаря за поканата. Ще се опитам да вляза веднага в същността на нещата. Ние се опитваме да базираме нашите аргументи на наука, на научни доказателства. Виждате копия от моята презентация. Ще видите също и на а, нашия вебсайт. А, така че сега ще се опитам да ви я представя. Най-важните технологии са свързани с геномното инженерство. Те са с много голям потенциал и а, да се променя генома в клетката, това е най-важното. Има и друга технология за олигонуклеотидите и промяната на генома, а също и така нареченото отрязване на ДНК код в някои от ядрата на някои места и съответно да махнете тези части, тези гени или пък да вкарате други и също да се прави промени в регулацията на гените. Това е една от основните технологии за клетките. Вече не е необходимо да се изолира ДНК-то от естествено състояние в лаборатория. Можете да направите такъв дизайн на компютър. И ето виждате тук как се е, режат е, е, гени на специфични места в генома. Отрязват се части, секвенции от ДНК-та и съответно или се вмъква други, или се оставя на клетката да поправи а, чрез а, а, дупликация. И също има няколко проблеми от, етична, от законова гледна точка. Имаме директива 2001 Имахме вече технологии, които съществуваха преди директивата да влезе в сила и се предвиждаха някои технологии за промяна на генетичните условия на растения и животни. А, ясно е, че така тази директива беше предизвикана от процеса, но Например, не се казва какво става, когато имаме изрязване на ДНК, защото това също предизвиква голяма промяна. Тоест, може да се махне ДНК, да се промени качество на дадено растение. А, разбира се, мутациите могат да се случат и в природата, но какво става, когато, примерно, един ген бъде пренесен от един вид в друг? А, когато обаче директивата се появи, като че ли а, е, трябваше да отговори на няколко условия, между които а, дали взет от друг а, вид геном, прихвърлен в първия вид, се води за генетично модифициран из... процес. И също а, можете да видите в интернет а, какви бяха заключенията на нашите власти. Имахме също един а, а, процес ориентиран към а, практиката и така иначе винаги трябва да сме предпазливи. И а, имаше интерес да се промени от регламенти, ориентирани към процеса, към ориентирани към продуктите регламенти. Например, а, а, имаме тук един цитат от експертите на немските власти, където се казва, че в бъдещите техники а, може да се оценява технологията въз основа на нова характеристика а, и на, резу... на крайният продукт вместо на техниката, която се използва за нов вид растение. Тоест, това не е типичният подход за европейски регламент, напротив, точно обратното това е типа законодателство, което бихме имали примерно в Съединените щати. И а, това са различни публикации от списанието Nature за различните типове законодателства с а, ориентирани към продукт а, законодателства. И виждате различно генетично инженирани растения, процеси, които не са регламентирани при нас, но пък по този начин въобще няма прозрачност и няма избор при потребителите. Виждате, това е една смесица от продукти, с които никой не знае как точно са произведени. И на този етап Европейския съюз регламентите като че ли са най-добрите. От гледна точка на науката, можете да разгледате евентуалните ефекти. Отрязването на ДНК или вмъкването на ДНК могат да доведат до странични ефекти и дори и а, може да има а, повлияване на регули... регулацията на гените, а, може да има промяна в композицията на генома, в състава на генома на растенията. И то всичко това а, трябва да бъде регламентирано стъпка по стъпка, трябва да се разгледат всички детайли. Друг, а, друга причина за регламентацията е, че една, един процес, един етап може да бъде приложен многократно, но дори в първият етап, ако се получи малка промяна в ДНК, може да го повторите още и още. Но а, то може да се комбинира с различни други технологии. И в момента, в който а, го извадите от, примерно, от регламентацията, не знаете какво, или ако го пропуснете е, в голям мащаб, може да, да изтървете как всъщност повторението на един и същи древен процес а, може да повлияе до край, за крайният резултат. Виждате тук някои етапи технологията развита от американски учени, е, която беше пренаписана няколко, беше повторена много пъти и по този начин, чрез една обикновена мутация, съвсем миниатюрна, се пренаписа целият генетичен код на съответното растение. Тоест, ако се прилага технологията стъпка по стъпка, можете да промените по този начин дори ДНК-то на, на човешкото същество, на Homo sapiens. И това го казва един от най-опитните експерти в областта. И а, възможно е така с някаква древна промяна да се а, прави огромна промяна в крайна сметка в генетичен код. Социално-економическото влияние е много, е много голямо. А, има много приложения на тези технологии. В момента има много смесена картина, има малки предприятия, но най-вероятно със сигурност ще има пак доминираща позиция на големите предприятия. Знаете кои са те. Е, може би те ще имат сътрудничество с по-малки партньори и а, ще се концентрира пазара. А, ще има борба за патенти но може би не толкова много, колкото, колкото при а, а, другите технологии, свързани с опазването, например, от вредители други. И относно регулаторната система, ние всъщност не знаем каква ще бъде цената. Стоиността. Очаквам, че ще има много силно регулирана система, че Европейските еската агенция за сигурност и безопасност на храните също ще разгледа този въпрос, но ние не знаем колко ще ни трябва, за да се направи оценка на риска в връзка с тези новости. Това е нещо, което не знаем все още но така иначе ще трябва да се направи подобна оценка. И ако погледнете терена, така да се каже, в каква област ще се прилагат тези технологии, няма все още достъп, широк достъп до тези технологии. Тоест, картината в началото на генетичното инженерство е същата като сегашната. Тогава имаше няколко малки компании, които а, се впуснаха в тази авантюра и оцеляха. Така че, ако искате да а, раздавате технологии, добре, може да не създавате патенти, но може и обратното. И в заключение, от чисто правна гледна точка, да, имаме нужда от регистрация, от оценка на риска, ясно е етикетиране от чисто правна гледна точка. А от научна гледна точка има много неясноти, бъдещи развития, кои, за които още не знаем. Имаме нужда от допълнителен опит. Не можем просто да отидем на пазара Имаме нужда също и от регулация, защото а, виждате какви комбинации от технологии могат да се използват. И при социално-економическите аспекти а, ще имаме проблем с патентите. Благодаря. Благодаря много. А сега можете да задавате въпроси на нашите оратора. Госпожа хацлихен данк. Благодаря. Искам да взема повод от казаното накрая от Кристоф Тент, а именно, че става дума за патентоване. Какво означава това за малките селекционери? Казахте, че все още не е овладян процеса, но ако не го регулираме, ако няма обозначаване и етикетиране и при малките производители се появи геном, за какъвто вие говорите, според мен това ще е много опасно. Опасно ще е да извадим от приложното поле на регулирането този вид геноми. Освен това процеса за лицензиране или разрешителния режим Директира, директивата изтичаща през 2018 година в преамбюла си гласи, че става въпрос за организми, които, това е 17-та точка от преамбюла, за организми, които се произвеждат уча, обичайно и са се наложили като безопасни. А вие говорите за организми, за които още няма проучване и не знаем в бъдеще доколко те ще бъдат безопасни. Ако ги извадим от приложното поле на разрешителния режим, няма да има оценка на риска, няма няма да имаме мониторинг, няма да имаме процедура по разрешаването. Тоест няма да знаем какво ни чака вследствие на тази нова технология. Мисля, че не е добре това, че освен това, че Европейската комисия самостоятелно може да издава разрешение или не, като разбира се изслушва държавите членки, те могат да задават въпроси, а пък парламента е изобщо изключен от този процес на вземане на решение по такъв решаващ въпрос. Мисля, че господин фон Бекер каза, че тук става въпрос за милиарди евро. И не само за пари става въпрос. Става въпрос за цели економически браншове, за цели аграрни системи. И, и сега имаме правото но манипулираните организми да бъдат обозначавани. Държавите членки от, е, отделиха пари за това така че всички продукти плод на генната технология са обозначени. А сега вие говорите за нови продукти, които да стигат до пазара не обозначени и в крайна сметка потребителят няма да знае какво има в тях и какво не. Мисля, че по този начин разбивате цяла една система, построена, впрочем, със собствени средства. Państwa, nie mam więcej zgłoszeń. Pan Hausling. Скъпи колеги, очевидно няма други желаящи да вземат думата. Е, господин Хауслинг, след като никой друг не иска да пита, бих попитал господин Елснер, обещахте светло бъдеще. Преди малко казах, че и привържениците на генната технология го обещаваха. Но след като всичко е толкова прекрасно и розово, толкова напредничаво и в полза на всички, защо сте против ясното обозначаване на етикета? Защо искате да се криете? Излиза, че трябва да се хвалим с тази технология все пак има недоверие, ако трябва да бъдем откровени, защото сме наблюдавали резултатите от нови технологии. Ето с рапицата какво стана? Не се увеличи а, реколтата, просто стана резистентна срещу пестициди в резултат на генната технология. Е, вашето е генна техника с други средства. Сега, първите двама докладчици ни говориха за много-много светло бъдеще, за някакви богати реколти, ама тая песен сме чували в миналото. Освен това имам въпрос към комисията, която каза, че Европейският парламент е въвлечен за участие. Как точно? Как конкретно? Ето, наши депутати вече попитаха. Нека да се каже тук в тази комисия, че ние ще участваме в процедурата категорично. Не е нужно държавите членки да разработват нови правила. Официално участваме ли или не? Част ли сме от съвместното вземане на решение или просто биваме изслушвани? Много решаващ въпрос. Не widzę zgłoszeń więcej od pani. Не виждам други желаящи да вземат думата. Така че давам думата на представителя на комисията. Генерална дирекция съм здравеопазване. Ако желаете, можете да вземете думата. Благодаря, господин председател. Ще се върна към някои от съсегнатите теми. Ако тези технологии се включат в полето на в обхвата на действие на директивата, комисията ще поиска от АФСА да преразгледа дали а, насоките, които в момента се прилагат, са валидни. Дали съществуващите насоки се прилагат за тези технологии? Що се отнася? до консултациите с парламента и държавите членки. При, припомням ви, че става дума за правно тълкуване на директива от страна на комисията. Комисията ще изтълкува директивата и Окончателното тълкуване се извършва от Европейския съд. Става дума за текста, изработен от комисията. Не става дума за нов законодателен акт. Не става дума за създаване на нов текст, в който да се включи съдържанието на ГМО и така нататък. Тук не, не става дума за създаване за нормативна уредба. Ако беше така, то е, и съвета и парламента ще да участват. Тоест, тук става дума за тълкуване от страна на комисията. Госпожа Роле поиска да участва в заседанието по тълкуването. Ние сме обещали на парламента, държавите членки и заинтересованите страни, Гринпис, неправителствената организация и така нататък. На всички сме обещали да направим представене на това тълкуване. Така че не става, още веднъж казвам, не става дума за нов текст, а за тълкуване. Така че ние ще слушаме, ще изслушаме вашите мнения, но става дума за тълкуване. Тълкуване, което ще бъде приложено или не, но в крайна сметка окончателното решение се взима от Европейския съд. Както каза комисара, ако даден продукт или изделие попада в полето, в обхвата, ще бъде разгледан. Ако не, не. И още веднъж, повтарям, става дума за тълкуване на съществуващ текста, а не а, създаване на нова нормативна уредба. Беше споменато и съдържание, съображение номер 17. Да, ние отчитаме това. Така че няма, не искам да навлизам повече в подробности. Според мене експертната група ще заседава през февруари. Но, разбира се, не забравяме, че парламента поиска да участва в дискусията. Благодаря, господин председател, за това, че ми дадахте възможност да взема думата. Благодаря. Струва ми се, че няма повече желаящи да се изкажат. Всички, които искаха да се изкажат, успяха да го направят. Не, не. Може, Можете ще отиш, панове, терас. В такъв случай ще помоля ораторите да отговорят на въпроса. Госпожа Сенза. La intervención de la comisión a mí me preocupa. След изявлението на комисията съм леко загрижена по отношение на правното тълкуване, зависело от правното тълкуване. Много благодаря за отговора, който беше даден. Благодаря и на представителя на Биотех, който хвърли малко по-различен поглед върху всичко това. Искам да се обърна към цялата комисия, нашата комисия. Може би трябва да бъдем по-плуралистични. Имахме петима докладчици, четирима от тях наклониха везните само на едната страна. Сигурна съм, че има различни гледни точки, които трябва да познаваме. Благодаря. А сега давам думата на нашите експерти. Желаете ли да отговорите на това, което беше казано? Имате 3 минути на човек. Работи ли системата? Чувате ли ме? Добре. Сега желаете ли да вземете думата по 3 минути на човек? Можете да се разпределите въпросите както желаете. Прошу вас. Пане да so I have to go first. Uh, Явно аз ще съм първи. Доста проблеми виждам с правната сигурност за фермерите и осъществимостта на практика и за етикетирането и проследяемостта. Има много въпроси в това отношение, но а, знаете, че по принцип най-важното е човека, който купува семената, да знае откъде идва продукта, какъв продукт е това. Така че има възможност да се проследява. Възможно е. И винаги се казва, че ако а, а, сега, винаги, винаги има една непроследяема част, например, когато примерно е рязано ДНК-то, но а, така или иначе а, много трудно може да се идентифицира само този участък, който бил, е бил примерно отрязан и вмъкнат. Но така или иначе, когато става въпрос за патенти, трябва да се прави разлика между характеристики, които са последствие на някакво геномно изменение или специално предвидени такива, като в патент. И също, когато се наскочи c геномната техника и се отиде към техническо кръстосване, тогава вече нещата са по-различни. И ако желаете да се прави ясно разграничение между конвенционалното такова секциониране и цегеномното, на този етап не е толкова лесно с настоящата система. Трябва да се прави тълкуване на системата, за да видим как ще се направи разграничението. Не е Нямам часовник. Колко време имам? Още една минута. Добре. И мисля, че също трябва да надхвърлим в анализа си настоящата ситуация. Тя е сходна с това, което вече сме виждали. Знаете, има много приложения, които нямат за цел да променят растенията в самото поле, по-скоро за обикалящата екосистема. Това също е нов проблем. Как, как да се решат този тип, как да се оценят този тип приложение, когато а, имаме нова генетична информация, която се подава не към полето, а към е, еко, екосистемата около, заобикаляща полето. И на този етап нямаме кой знае какъв опит, може би няколко години, така че е трудно да се оцени, но със сигурност ще трябва да се осигури по-добра защита за околната среда. Благодаря, господин председател, за даденото време. Ще се занимая с няколко въпроса. Първо, патентите. Това е свързано а, с а, моята презентация. И вече казах, че по-голямата част от патентите тук са основно от малките и средни предприятия. За тях е много важно да напредват тези предприятия. Например, а, когато имаме нов генетично модифициран продукт, а, се обръщат а, въпросното, въпросното предприятие към ЕФСА. Когато като обикновено, когато една голяма фирма иска да положи патент, се плащат милиони. Но когато сте малко или средно предприятие, не можете да си позволите подобни подходи. Нека също да не забравяме, че Европейския съюз не е музей. не сме един остров, Това, което вече видяхме при ГМО продуктите, а, вече ни дава някаква представа. Но тези нови техники за, за отглеждане на растения всъщност пак вървят нататъка. Трябва да видим кое може да се включи в регламента и кое не. И Европа трябва да разгледа този социетален проблем, а именно че имаме нужда от повече инструменти в котията, за да се справим с ГМО-тата. Така че това не е само за а, стандартните технологии или пък само за ГМО технологиите. А, имаме нужда от други инструменти, за да а, подсилим нашата хранителна верига с добри продукти. Не съм, не съм съгласен с вашето определение за старите обещания с нов етикет. А, не, не е така. А, нещата са съвсем различни и определено имаме нови постижения. Благодаря. Благодаря, господин председател. Без да навлизам в техническия или правния дебат, бих казал, че дебатът за мен е защо хората толкова много се страхуват от научния прогрес. Знаем много повече за а, растенията сега, отколкото а, преди 50 години. А, е, толкова много неща сме изследвали, а, радиация, мутагенни фактори и други. Знаем много повече. Много повече. И като че ли все още има група, която твърди, не, не, нещата са дори още по-опасни сега. Смятам, че всъщност трябва да се доверим на самите нас повече, отколкото сме го правили преди. Толкова много напредък има в науката за растенията, за това как можем да работим, как да минимизираме отрицателните последици, как да създаваме ползи. Тоест, ние не гледаме само за класическите елементи, като а, реколта и количество реколтата, на реколтата. А, вече имаме много повече а, а, устойчивост, устойчивост на различни а, шокове, природни шокове, бедствия и други. Така че ние започваме да правим неща, които не сме можели да правим преди и сме го правили за много дълго време. И ако не е много скъпо струващо, започваме да прилагаме а, тези е, новости и по-малки е, типове растения. Не само, примерно, за царевецата или за соята. Въпросът в такъв случай е какво ще правим с етикетите? някои биха сигурно лепили етикети, но а, как точно, дали ще пишем какви хранителни стойности съдържат тези нови продукти или дали а, какви генни техники са използвани, дали са гемиота и така нататък. Това са съвсем различни неща. Може би ще искате да включите максимална а, информация за потребителите. Ако ги определите, ако ги определите като ГМО, тогава нещата ще са съвсем различни. Според нас тези техники не са ГМО техники. Повечето от тях. И а, те са важни за европейското а, земеделие. Така си подготвяме бъдещето. Благодаря. Окей, okay. pan poseł Hausing. Możemy се jeszcze pozwolić. Господин Хаусинг. Извинете, господин председател, не съм много доволен обаче от отговора на комисията. И мисля, че парламентът не бива да се задоволява с това. При цялото ни доверие към комисията, ние все пак сме комисия, която трябва да знае дали ще има думата или няма да има думата. Защото това е въпрос, кой, чието място е тук в парламента. Мисля, че правната служба на нашата комисия трябва да а, провери задълбочено нещата. В Германия се води вече дискусия във връзка с тълкуването. Тази дискусия много бързо се превръща в политическа. Не бива да я отлагаме и не бива да допускаме парламентът да така остане в изолация. Мисля, че и държавите членки няма да кажат с лека ръка, нека комисията да решава ние ще се подчиним. Може би секретариатът ще се погрижи и да влезе този въпрос в дневния ред на заседанието на координатори. Dziękuję No, just very short, and I've had a debate here. Um, I think we should be very careful. Трябва да внимаваме много и да видим дали или дали не трябва да бъдем да се страхуваме от новите технологии. Примерно, може би трябва първо да знаеме какво е сигурно, какво е потенциално ще ни помогне да се справиме с предизвикателствата, кои продукти са по-питателни и как можем да намалиме последиците за околната среда и за промените в климата. Така че ние не трябва да бъдем против новите технологии, но да бъдем много внимателни, приемайки и прилагайки ги. Благодаря на всички експерти. Благодаря ви за вашите представания. Имаме един по-широк дебат. Разполагаме с допълнителна информация, но разбира се, не всичко е ясно и ще трябва да се върнем към тази тема. А и в бъдеще става дума за една комплексна тема, чувствителна, която вълнува широката общественост. Тъй като, както правилно казахте, през 2050 година ще трябва да се изхранват около 10 милиарда Така че нашият подход трябва да бъде по-отворен, по-гъвкав и макар традиционните технологии да продължат да бъдат от значение, ще бъдат от важни и новите технологии. Сега благодаря още веднъж на нашите експерти. Две минути пауза и ще, ще, продъл, ще, продъл, ще продължиме с следващото, следващата точка от дневния ред и доклада на господин Дантен. kolejnego. Polityka spójności w regionie. I tak minęłamy kam към следващата точка od дневния ред. Kohezjonna polityka w планинските региони. Господин Дантен е нашият докладчик. Решихме да излеземе с доклад по собствена инициатива относно кохезионната политика в планинските райони. То, това становище бе дадено на е НП и господин Дантен изработи доклада. Имате думата, господин Дантен. Благодаря, господин председател. Казахте, че това е доклад по собствена инициатива и ние излизаме с становище по земеделските аспекти. За, за сега това Становище е така доста скромно, но ще, самият аз ще излеза с допълнителни изменения. Предвид докладите, които вече сме изработвали на тези теми и по-специално доклада на господин Дортман относно млечният отрасъл в планинските региони, да се спрем на три въпроса. Управление и синергия на кохезионните фондове, инвестиции и диверсификация и трето – структурира, особено специфично структуриране на хранителната верига в планинските региони, тъй като много често там произведствените единици са много малки и има просто е, пробиви в веригата. По време на реформата на ОСП нещата се промениха и по първия и втория стълб можем да, от, да отделяме известни средства за така наречените природни е, ограничения, а планините са е, такива. Планинските региони в е, различните страни са различни и всяка държава членка може да определи начина по който да използва средствата. В Лисабонския договор има специална глава посвет, посветена на а, крайно отдалечените региони, но за сега нямаме чисто планинска политика, така наречена. Дори понятието планина или планинска верига е различно в различните държави членки, тъй като държавите членки и създават тази дефиниция, основавайки се на доста различни и несъответстващи едни на други критерии. Това е което имах да кажа. С удоволствие бих изслушал вашите предложения и ще изработа доклад, който да отрази работата ни по тази тема. Благодаря ви. Сега. Мисля, че е необходимо да помислиме по какъв начин да подкрепиме стопанствата в тези региони. Там производствените разходи са по-високи. Необходима е повече енергия. Инфраструктурата струва по-скъпо. И Мисля, че всичко това трябва да се включи в един бъдещ дебат относно ОСП след 2020 година. Господин Дортман, имате думата. Сандра. Пани посъл Сандра. Е не, не е господин Дортман, а госп... госпожа Сенза първо. Eh, gracias. Para, para mí este informe es muy importante. Eh... госпожа Сенра, за мен този доклад е от голямо значение. Смятам, че планинските региони в действителност не получават достатъчно закрила и защита, не получават и достатъчна подкрепа от Европейския съюз. Те са много зависими от политиката на държавите или, както е в Испания, автономните региони. има планински региони, които са абсолютно обезлюдени. Затова имам предложение във връзка с този доклад нека да включим въпроси и за здравеопазването и за училищното образование в планинските региони. Много е важно там да останат да живеят хора, за да оцелеят селско-стопанските предприятия там. В моята страна планинските региони е, са зависими преди всичко от говедовътството. Това е основния им поминък. Тъй, че смятам, че е важно въпросът да се разгледа глобално. Господин Оруче. Благодаря, господин председател. Колеги, радвам се, че с доклада поставяме специален акцент върху планинските региони и перспективата за тяхното развитие – въпреки наличието на отделни мерки, както в обща селскостопанска политика, така и в други европейски програми, например LIFE, Horizon 2020, в Европейския съюз липсва цялостен подход към развитието на планинските и отдалечените региони. Планинските територии са сред най-бедните, характеризират се с неблагоприятна техническа и социална инфраструктура, обезлюдяване, ограничен достъп до обработваема земя, високи разходи за производство. Тези тенденции са особено присъщи за Югоизточна Европа, имайки предвид, че повече от 60% от територията на Балканския полуостров е планинска. Затова считам, че е необходимо на макрониво, наред с Алпийската и Карпатската конвенции за устойчиво развитие – да се помисли и за Конвенция за устойчиво развитие на планинските региони в Югоизточна Европа. Наред с очертаните тесни места, планинските райони притежават и огромен потенциал за развитие на местната економика, туризъм, агробизнес. В тази връзка ще се радвам в становището на Агри да обхване и следните теми. Прилагане на термина за качество планински продукт – потенциал за развитие на ВЕИ от биомаса, насърчаване на млади земеделски производители, малки земеделски стопанства, ферми от семейен тип. Е, моите предложения за изменения ще бъдат в тази посока. Благодаря. Pan <coughs> Благодаря, господин председател. Съгласен съм с господин Дантан за зонирането. Това е много важно и не е маловажна темата тук. Още повече, че непрекъснато се появява една и съща тематика всеки път и когато стигнем до реформата. И а, трябва да говорим повече за спецификите на тези планински зони. Когато говорим за тези райони, трябва да погледнем най-вече спецификите и политиките, които са по първи стълб – такъв е, какъвто е случая сега. Такъв е случая с земеделското развитие. В тези зони има много специфични а, проблеми, свързани с климат, с почви и така нататък. И трябва да има и специфични помощи, които да са по-различни, за да съпътстват неравенството, така да се каже, на тези райони. И това, трябва да се, това не трябва да ги приравнява задължително с, примерно, крайно отдалечените райони. Но трябва да помислим наистина за а, обществените политики за тези специфични зони. Неков. Господин Неков. Господин председател, а, наистина доклада е от голяма важност и преди всичко искам да очертая а, територията, която заемат а, а, държавите бенефициенти по кохезионните фондове. Средно това е около една четвърт от територията и около една пета от населението им. Сами може да съдим колко, е, колко са важни планинските региони, които в по-голямата си част от Европейския съюз имат общи характеристики – Три, на три основни неща искам да се спра. Първото е, че планинските региони са източник на препитание, но за съжаление не могат да имат гъвкавост и възможност за преориентация, както другите региони, тези с по-ниска надморска височина. Много често производителите от тези региони са изправени в конкуренция, тъй като произвеждат на същата цена, но стоката от планинските региони бива оскъпена от транспортни разходи например, което пък поставя тези производители в неизгодно положение и риск на техния поминък, респективно заедостта на региона. Инвестициите в затворен цикъл на производството на млечните и местни продукти, като мандри или цехове, е пример за производство, което има нужда от внимание и подкрепа на национално европейско ниво. Инвестиции в инфраструктурата на поринските региони също ще допринесат справянето с част от проблемите на тези региони. Смятам, че в тази връзка кохезионните фондове биха могли да играят изключително важна роля в справянето с предизвикателствата и развиването на възможностите. Като докладчик в сянка на становището и като млад човек смятам, че няма как да развиваме планинските региони, ако не осигурим комуникационна инфраструктура. Не можем да говорим за единен цифров пазар във второто десетилетие на 21 век, без обаче да има условия за неговото успешно прилагане на всички територии в Европейския съюз. Тук говоря за достъп до широколентов интернет а, и той не трябва да бъде гледан като лукс в планинските региони, а като право. И от а, третата точка, това, което спомена и господин Ручев, ние трябва да засилим а, популяризирането на означението планински продукт, което беше въведено през 2013 година и чиято цел е да защитава планинските продукти като такива. Това лого, за съжаление, обаче остана недобре познато и ние трябва да го популяризираме. Сигурен съм, че с автора на становището господин Дантан ще намерим общи подходи, за да защитим европейското земеделие в планинските региони. Благодаря. Пани посел Агуилера. Eh, Благодаря, господин председател. Нека и аз да нахвърлям някои идеи. много добре разбрах казаното от господин Дантон. Много е важна дефиницията за планински регион, защото за сега в различните държави членки понятието се тълкува различно. Никак не е лесно, защото не е лесно да разграничим а, планинските региони. Така че най-малкото е да се опитаме да сближим схващанията си. Това е много важно. Така че наистина да отчетем даденостите в тези региони и да ги подобрим. нещо, което смята много важно, беше споменато от госпожа Сендра. Основните услуги политиката на сближаване е много важна. Говорим за селски региони и не само селски, ами и планински. Така че е решаващо там да има основна елементарна инфраструктура, елементарни услуги. Ако това не е така, е равносилно на дискриминация, защото ще означава, че тези региони биват пренебрегвани а те трябва да получат равни условия, след като природните дадености са затрудняващи. Вижте, да вземем само транспорта, колко са различни нещата в равнинните и в планинските региони. А ако става дума конкретно вече за селско-стопанската продукция, от решаващо значение е инфраструктурата да се подобри, иначе млади хора в тези региони няма да останат. Те и без това се примиряват с достатъчно недостатъци, които намират там. И още едно, една така идея или може би ще бъде предложение за изменение в тези планински региони поминокът е различен, т.е. развиват се различни дейности. А, а има семейства, които примерно имат малко селско-стопанско предприятие, имат да кажем малък туристически пансион и така нататък. А, нещата са различни за различните страни но това е проблем, е, така да се каже, на многостранната заетост. Този проблем трябва да се отрази по някакъв начин. Може би тук е мястото на концепцията за семейното, фамилното предприятие, което се изхранва от различни сектори. Това се отнася, разбира се, не само за планинските региони, а и за селските региони въобще, но според мен е много важно понятието фамилно предприятие да влезе тук за да може онези, които евентуално решат да живеят в тези региони, да бъдат подпомогнати. И още нещо в заключение. ОСП Значи имаше, в моята страна имаше трудности с коефициента по ОФП, ОСП по отношение на планинските региони. Примерно регионът Ладеса не получи, не беше признат за допустим със своите особености. Нещо, което пречи на прилагането на подхода за защита на тези зони. Смятам, че в бъдеще трябва да осигурим възможност тези региони, които са селски региони, но срещат по-големи трудности, да получават и по-високо признание. В този смисъл ще внеса предложение за изменение. Дано да го приемете. Подпосъл Фланаган. Господин Фланаган, благодаря. Много, много важна тема и мога да се запитам само какво е новото тук. Когато хората тръгнат да, се, да говорят за избори, винаги се говори за тази тема. Смятам, че смехотворно. Е, толкова много хора са скептични, а, в крайна сметка, как като сме скептично настроени, ще направим Европа да работи. Темата е много важна. Не е само важна за фермерите. Тези хора те дават голям брой услуги. Екологични, туристически, разбира се, храна. Управляват пейзажа на голяма част от тези области в Ирландия са всъщност области, където се пази ирландският език, т.е. това е традиционно силно място на присъствие на ирландски език. И един от начините да се запази езика е тези а, области да запазят младежите. И а, бях преди няколко седмици в комисията да говорех по тази тема. И ако искаме наистина а, да кажем, че ни пука наистина за тези хора там, трябва да се а, да замислим, че тези хора всъщност последни получават парите си и а, когато ни, запитаме защо тези хора там в тия области а, им се плаща последно, ами защото така се прави навсякъде в Европа, ни казват те. Не е така, не трябва да е така. Не трябва а, винаги да се сблъска с най-големи проблеми, когато трябва да им се плаща. Не, в Ирландия, не знам за останата част от Европа, имаме следната ситуация хората, къде, които живеят най-тежките условия, където от, се отглеждат най-трудно, каквото и да било, получават най-трудно и парите. И в крайна сметка всичко се дава на тези, които отглеждат зърнените храни. Ако искаме да уважаваме тези области, трябва да станем сериозни и да престанем да им създаваме допълнителни трудности. Говорих пред комисията за тази идея, че хората там са финансово усъкатени от факта, че имат твърде много ограничения за земята им директивите за хабитатите и никакви ли не други изисквания. Но хората а, страдат от това. И когато го казах пред комисията, ни казаха, а не може да имате пълна компенсация. Защо не? Нали? Това са е, е, европейски директиви. А, хората са задължени да правят това или онова и да спазват тези или тези изисквания, защо те трябва да правят тези а, жертви, ако няма да бъдат компенсирани? Рестрикциите ще са завинаги. А, нима а, ще бъдат тези хора финансово усъкътени, така да се каже, завинаги? Как искате да ги задържите там? Каква е стойността на работата им там. Това не е признато, защото а, говорите, че земята е изоставена. Ами, те са управлявани райони, те са управлявани от различни програми на комисията. Тези хора искат да се сътрудничат и да останат там. Аз бях на едно заседание, където имаше а, фермери на отглеждащи овце. И те бяха ужасени от факта, че е, на европейско ниво са решили да въвеждат е, популация от орли в този район. И хората бяха оплашени. И в крайна сметка, те са тези, които винаги са прецакани, така да се каже, за парите. Те всъщност плащат повече и повече. Ето това е ситуацията в къщи. Да ние а, плащаме на лидерите на нашите фермерски организации, те стават милионери, а нищо не правят. Благодаря, господин Руп. Е, Благодаря, господин председател. Съгласен съм. Този доклад наистина е много важен и набляга на това, че Европейския съюз е разнообразен и всеки фармер не разполага с подобни условия. Чухме един колега от западната част на Европа. Искам сега да ви кажа няколко думи за източната част, най-източната част на Европа. В Литва за периода 2014-2020 нямаме територии, които да са включени в най... в, в, по неблагоприятните региони, което означава, че фермери, които работят много трудни условия, няма да получат никакви компенсации. Аз самия съм представител на регион, който е, е граничен и просто като че ли хората в тези региони са е, изоставени. Е, там на наблизо има и ядрени а, централи и хората просто бягат от тези региони. Не, че има някаква опасност, но просто хората се страхуват и напускат. А пък има и други проблеми. В а, източна Европа е. Много от а, фермерите, селските стопани напускат регионите предвид ниското заплащане и тръгват да търсят късмета си по чужбина в Испания, в Германия и на практика за 15 години половината от населението напусна страната. Това е един огромен проблем. И но те познават добре селскостопанската работа и а, те отиват да работят като нископлатени сълскостопански работници в чужбина, те биха могли да вършат същата работа в собствената си роднина, стига да, да получаваха малко по-достойно заплащане. Така че целта, нашата цел трябва да бъде да вдъхнем отново живот на тези региони, да, е, за, да направим възможно оставането на младите хора в тези региони. Така. Така че мисля, че трябва да наблегнем в този доклад на всички региони, които са в неравностойно положение. Разбира се, не трябва, не става дума тук само за печалби, но става дума за компенсаторен механизъм, който ще постави е, фермерите в по-равностойни условия а не, и ще е, спре екзода от селата в нашите страни. Господин Дорфман, мисля, че колегата Дантен представя много важен доклад, за което съм му благодарен. Както казаха и останалите преди мен, е много важно да има специфична политика по отношение на тези региони, защото иначе бавно и сигурно те ще загинат. Който не вярва, може да отиде да се огледа в различни райони в Европа, включително и в Алпите и в Апенините. Има села, където жива душа не е останала тук включвам и въпроса за селското стопянство. Ако нямаме специфична политика по отношение на планинските региони, и него няко да го има. Комисарите повтарят, да, има инструменти в ОСП, за да се прави разлика и диференцирана политика. Да, има, но правят ли го държавите членки? Погледнете кои държави имат участие в Алпите, примерно. Това са Италия, Франция, Германия. Австрия, за всички тях това е крайно отдалечен регион. Централните им интереси са насочени и другаде. Ето давам за пример млекопроизводството. Е, в условията на сегашната криза просто планинските производители не могат да оцелеят. Никой не се сеща, че онези, които имат най-много трудности, трябва да получат специална помощ. Не, тя се дава поравно на единица производствено количество, без никой да прави разлика. И ето, че производителите в планините, в които произвеждат по-малко, получават и по-малко. Ето още един пример ще ви дам. В равнините на Европа Днес, ако има, да кажем, наводнение, веднага обвиняваме измененията на климата. Дайте, дайте да видим кои са истинските причини за големите наводнения в Европа през последните години и да сравним количествата валежи и а, продължителността на валежите в а, планините. Просто няма нищо общо наводнението с измененията на климата, а просто дъждът паднал в Алпите много бързо стига до равнината, просто защото планинските региони биват пренебрегвани, обезлюдени са, няма кой да се грижи за територията и оттокът на водата от планината към равнината става много бърз, защото няма кой да му попречи. така че и в равнините, които са в полите на планините, трябва да има някаква сигурност за хората. Предлагам да помислим за специфична политика, която според мен няма и да бъде много а, скъпа, стига да я направим разумно. Bardzo proszę przedstawiciela комисия европейски. Благодаря. А сега давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря за дадената възможност да говоря по този доклад по собствена инициатива. Комисията е готова да сътрудничи с вас и да ви дава нужната информация. Радваме се, че гледаме на тази кохезионна политика, политика на сближаването за планинските райони. Тези райони представлява 20% от европейската територия и, и се характеризират с голямо разнообразие. Искам да говоря на един от въпросите, които бяха зададени. Вече имаме дълга история в ОСП за значимостта на тези райони. Един от елементите, които са постоянни, постоянна величина са дефиницията в политиката за развитие на тези селски райони, където се казва, че планинските райони са райони, е, характеризиращи се с, клонове склонове и висока надморска височина след реформата на ОСП също има някои промени в дефиницията, но като цяло е същата. И има много предизвикателства пред планинските райони, признаваме го. Някои от тях са а, трудната топография, отдалечеността, лошите климатични условия, по-бедните почви, но също има и някои силни положителни качества. Изключителното биоразнообразие, водните ресурси, пейзажите, традиционните, културно наследство, качеството на живота в тези райони и това е основата и на селския туризъм. Аз идвам от едно селце в планините на Румъния, така че разбирам. Има, има така и голяма солидарност между хората в тези планински райони. В, в ОСП ние признаваме ролята и значимостта на тези райони. Изградили сме инструменти а, за тях. Нека да ви информирам за възможностите, които вече имаме за подкрепа на тези райони и за подкрепене на сълскостопанската дейност. Мисля, че най-важното, тъй като тук се говори най-вече за а, плащанията, компенсаторните плащания за поддържане на дейностите в а, тези райони. Това а, е свързано с а, приходите на хората там. Всеки регион може да компенсира фермерите по тези компенсаторни плащания. Тези плащания могат да се плащат само ако има искане за такива плащания и ако държавите членки имат програми а, за такива плащания по програмата за развитие на селските райони. Тези компенсации могат компенсират всъщност минусите на тези региони, както вече казах, допълнителните разходи и също са ограничени в законодателството. Има минимум, има максимум и мога да ви кажа, че а, максимума, който се плаща, все пак е доста по-висок спрямо максимума за други райони. В процес на програмиране до 2020, който приключи вече, държавите членки а, обясниха много ясно нуждата да се компенсират тези ограничения на планинските райони. 17 държави казаха, че имат такива програми и те а, засягат 30 милиона хектара а, планински земи. Също по вторият и първият стълб могат да се предвиждат компенсаторни плащания вече а, за планинските райони. И относно въпросът на Литва Доколкото знам, те нямат планини според дефиницията, но имат други области, които, при, които имат ограничения и имат нужда от компенсационни плащания. Разбира се, компенсаторните плащания са най-важната, най-голямата интервенция по ОСП. Но имаме и други мерки, които могат да подкрепят земеделието и другите дейности в тези райони. Например, важна мярка е а, управлението на а, климата, на а, а, екологията, за запазване, примерно, на биоразнообразието и е, това е ключов елемент за планинските райони. Нека да ви напомня, че е, голяма част от планинските райони са покрити с гори и елпийски пасища. И за горите, примерно, има голям брой мерки, които могат да подкрепят интервенции, свързани с защита от пожари, обезлесяване, достъп до горите, като се инвестира в горски пътища. Също има и много други елементи, които са достъпни достъпни мерки, които са достъпни за целите планински райони, но има все пак и преференциални третирания, така да се каже, при инвестиция в физически капитал, така да се каже, например, за области, които са в планински райони, ще се плати повече, примерно ако се правят там инвестиции, отколкото за същите инвестиции в друг район. Тези райони имат нужда от допълнителна инфраструктура. Особено а, инфраструктура, която може да бъде покрита и по а, програмата за развитие на селските райони. Предлагаме възможност за покрепа на дейности по сътрудничеството, по програмата за иновации на европейско ниво. Комисията също дава различни инструменти за производителите да използват качеството на техните продукти. Например, традиционния метод на производство. Тогава има един, именно там се въвежда тази терминология, този термин планински продукт. И именно така могат да се назначат продажбите на, е, на планинското производство. И а, е, ние също участваме и в един по-широк контекст от инициативи. Ще спомена някои от тях, например Евромонтана те са част от Алпийската конвенция и колегиумът а, създаде една стратегия за а, широкият Алпийски район и също има партньорство с а, 200, над 200 партньори за а, проблемите на този район. Колегите от Регио биха могли да дадат допълнителни елементи. Генерална дирекция Агри обаче е готова да си сътрудничи е, с докладчика, за да даде повече информация. Вече имаме доста информация за отделните програми, е, които бяха прияти скоро и в момента протича прилагане на практика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички изказали се за приноса, който беше много значителен. Мисля, че първият Проблем на живеещите в планинските региони е те да не, на тях да не се гледа като на туземци, на индианци. Те искат да бъдат като всички други и да могат да живеят от своят труд. А, в сегашната програмация на ОСП бяха увеличени компенсациите, но понякога прекалените помощи на хектар може да доведе до набиране на хектар, ако мога така да се израза. Така че необходимо е тук да се валоризира, да се устойности земеделието в планините. Знаете, че в планинските региони човек не може да упражнява само една професия. Той има няколко професии, които упражнява в зависимост от сезона. А, и не може да говорим за земеделци, защото всъщност един, а можем да говорим за трудово активни, защото един трудово активен е, човек може да бъде земеделец, след това да бъде е, учител по ски през зимата и така нататък, в зависимост от сезона. Защото това, това са условията в планината и ако позволиме на, на живущите в планинските региони да използват всички възможности, то така ще вдъхнем живот и ще а, помогнем на тези региони. Така че трябва да и нашите политики трябва да имат специфичен характер. Трябва да намерим такива решения, защото планинските региони да могат да се развиват в една съвкупност от различни дейности, упражнявани до някъде от едни и същи лица. Ще се върнем към тази тема на 11 януари. Срока за внасяне на изменения е 15 януари. Становището ще бъде прието през февруари, а сега минаваме към последната точка от дневния ред относно обмен на мнения по регламента за насърчаване. Госпожа Ахенс Гарция успя невъзможното да намери да постигне съгласие с съвета след две-три странни срещи. Е, регламента за насърчаването ще влезе в сила в скоро време. Имаме сред нас представител на е, комисията, господин Диего Сангас, който ще вземе думата от името на комисията. Благодаря, господин председател. Ще говоря испански. Уважаеми дами и господа, днес влиза в сила този регламент. Затова помолихме за среща днес с вас. Обяснили, обяснявали сме и на държавите членки колко много шансове предлага регламентът на техните законодатели. Тъй, че е, много набързо ще ви обясня значението на влизането на, в сила на този регламент. Знам, че е късно. Първото, което исках да ви покажа, дами и господа, е развитието. А, виждате червената линия. Gracias al, al embargo. От руското ембарко обаче се получихме, че а, не можем да минем без диверсификация. А именно регламентът, който влиза днес в сила, ни позволява да диверсифицираме износа от Европа. Правили сме го и в миналото. И най-много от това са спечелили страни като Италия, Гърция, Франция, Германия, Холандия, Польша, Испания – Обръщам се към а, депутатите от тези страни, които не споменах, с молба да а, потикнат своите организации да станат по-активни и да подават а, искания особено по отношение на продукти като млечни продукти, вина, органични продукти. Финансирали сме вътрешните пазари, това, което сега искаме да подпомагаме е и износа извън Европейския съюз. Ето, че сега вие сте е, главните действащи лица, приели сте приели сте регламента, ние сме приели актовете по делегиране. Нямахме проблеми, представете си, както обикновено с делегирани актове, вече всичко е публикувано с ваше съгласие и днес, от днес влиза в сила. По тук искам да се спра малко по-дълго на този слайд, защото това са новите моменти в а, а, регламента. Започваме на най-вляво, имаме годишна програма за износ, насърчаване износа в трети страни. Това е добавената стойност, не вече вътре в Европейския съюз. Тремежът е сътрудничество с частния сектор, т.е. най-различни действащи лица от различни държави членки, като съфинансирането е доста по-високо, отколкото е било допреди. На второ място, приложното поле на новия регламент е разширено, т.е. можем да финансираме много повече продукти. Това е материалното приложно приложно поле. Съсредоточаваме се върху търговската марка, върху происхода, отделяме повече средства за кризисни времена и националното съфинансиране всъщност отпада. Стремим се към засилено участие на частния сектор Надявам се, че Люксембургското председателство ще ни помогне, но най-добрата новина, че имаме повече пари 200 милиона евро годишно. Отново казвам, според регламента могат да се финансират много повече продукти, т.е. на практика всички селско-стопански продукти без тютюна можем да финансираме и преработени продукти, шоколад, бира и прочие, като най-много внимание ще отделим на географския происход. А що се отнася до виното, имаме много стройни програми, има и така наречените комбинирани програми за аквакултури, за вина, като към периферните региони сме се насочили най-вече по отношение на тяхната биопродукция и въобще всички продукти, за които е важно да има географско указание. И така, кой може да отправя предложение за финансиране? Браншовите съюзи от сектора на национално, на европейско ниво, Сдружение на производители, държавни органи, и така нататък. Виждате в ляво типичен пример за проекти, които ние финансираме указание за происход на млякото. Европейското мляко е зелено, това е австрийско-италиански проект, другият в дясно е френско испанско-италиански за износ на киви от Европейския съюз. Тези програми обхващат от година до 2-3. Най-лес... Единичната програма е програма за една страна, множествената програма е програма за повече от една държава членка. Има инициативи на Европейската комисия, комисарят Холбган за възнамерява да се занимава с економическа дипломация и ще пътува извън Европейския съюз, за да насърчава а, износа. И ето накрая, това са парите, това е най-интересното за всички и виждате тяхното разпределение. Като странното е, че обикновенно а, комисията, на, ком, парите на комисията се съкръщават, а в този а, случай получихме повече пари заради кризата с а, свинския грип и така нататък виждате допълнителни 30 милиона за свиневътството и млечния сектор. Такова разпределение сме предвидили след дългоме, след а, дълготрайни дискусии. Виждате и страните, които сме предвидили като разбира се разпределението е примерно, индикативно, не е задължително. За първата година имаме 500 милиона евро, които можем да похарчим за насърчаване на експорт от Европа и така, дами и господа, приключвам. Наистина, петимен съм да ме засипете с молби за финансиране от всички точки на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Популяризирайте регламента, защото е фантастичен инструмент. Рекламирайте го. Това е вашият инструмент. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Еранс Гарсия. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за тази презентация на представителя на комисията. Европейската комисия още от самото начало работи много добре с нас. Комисарят Чолуш също свърши много работа така че е, успяхме наистина да осъществим приемането на този документ. Имаше интересни предложения от наша страна и комисията ги прие, за което съм и благодарна. Благодарна съм и, и за това, че винаги е откликва, откликвала на нашето желание да обсъдим възникналите проблеми, които впрочем винаги успявахме да отстраним. В офиса ми пристигат писма с така изразена загриженост от различни европейски региони. Мисля, че сега този регламент може да се превърне в голям успех, защото предвижда средства, които могат да се вложат за диверсифициране на пазарите и да се, например, смекчи удара от кризата с Русия. По този начин можем да, можем да преодоляваме много проблеми. Комисарят Холган наистина ще работи в различни страни. Тук беше важно, че беше посочено, че географските указания са важни. Може би Европейската комисия трябва да разпрати писма или електронна поща като подчертая този факт, за да можем наистина да се възползваме от тези много милиони евро, което ще е полезно за всички нас. Господин Дорфман, благодаря. Аз също смятам, че чухме добри новини за европейското селско стопанство. Смятам, че действително трябва да ставаме по-офанзивни, защото такова е развитието на пазарите и трябва да се погрижим нашите чудесни продукти да се продават на добри цени. Това, което ме радва най-много, и то беше вече казано, е, че всички указания за качество и за происход са част на инициативата. Ето, видяхме продукт от планините много ми е приятно, че има такъв проект Европейско мляко от планините. Сам, че сниманата планина беше швейцарска, тя не е от Европейския съюз, но мисля, че тази грешка може да се поправи. Но всъщност е, какъв е въпросът ми? Какво е било до сегашното разпределение на същите тези пари, т.е. съотношението вътрешен пазар и пазар извън Европейския съюз? Има ли данни за това какво е било разпределението до сега и как смятате, че ще се развият нещата, какво ще бъде значението на това съфинансиране на програми извън Европейския съюз. Посел Агуилера. De verdad que es una buena noticia. Благодаря, господин председател. Да, наистина новините са добри. Предоставени са отлична възможност така както каза представителят на комисията, изведнъж са, са се изсипали допълнителни средства. Ами, че е много хубаво. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка и на други, които също положиха много усилия, за да стане реалност този регламент. Искам да попитам нещо съвсем конкретно по два въпроса sobre estas iniciativas de diplomacia económica o economía diplomática, no sé cómo es. Знаем, че комисарят Хоуган съобщи, че започва да осъществява различни инициативи. Знаете ли нещо по-конкретно за пътуванията му? За кои точно страни? Къде смята да се насочи? Предвидили ли сте вече някакви конкретни мерки за насърчаване на продажбите? Обсъдили ли сте го? Имам предвид, има ли страни, които за комисията да са приоритетни, за да могат предприятията евентуално да се ориентират? Моля ви, осветлете този аспект. Eh, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas Eh, Сега за указанията за географски происход. Предвидена са, предвидени са пари за насърчаване на продажбите, но се надявам, че нещата са съвместими е, че географският происход е допълнителен към тази програма или те са взаимно допълващи се или как е? допускам, че е, има взаимна допълняемост. Така и бяхме поискали, надявам се, че е, така, че сте спазили и това изискване. Господин Данта. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за казаното от тях. Два въпроса имам. Видях, че тук по последният диапозитив слайд има а, опит за комуникация. Как комисията ще комуникира, за да могат тези нови проекти по новата политика да бъдат познати от обществеността? Виждаме, че трябва да има също така и повече информация за износа, също продуктите, за, които се характеризират с качество и така наречените планински продукти. Това са неща, които съществуват, но са слабо познати сред потребителите. И много пъти сме го казвали тук в Комисията по земеделието, че необходимо е комисията да стартира една масова кампания за запознаване с знаците, без значение е, дали става въпрос за биоетикет, за географско указание или за етикет планински продукт, защото те дават принадена стойност, всъщност, която, която е важна за, гра... за населението, особено за градското население, което не познава, за съжаление, тия за изнаци. Благодаря. А сега дам думата на представителя на комисията. Моля ви да отговорите на въпроса. Eh, благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на госпожа Ранца защото като докладчик за, по този регламент тя допринесе много. Без нея нямаше да имаме документа в този му вид. Господин Дорфман, а, целта ни е парите да се използват за насърчаване на продажбите на външния пазар, не толкова на вътрешния. Сега, след случая с Русия, имаме голяма промяна. Ето защо преминаваме към диверсификация. Новите разпоредби са много по-удобни по, е, за да могат да бъдат финансирани увеличени е, експортни количества. Става въпрос не само за класическите Китай и САЩ. Говорим за Емиратите, за Дубай, за азиатския пазар, за африканския пазар. Това е тенденцията. Отговарям на госпожа Агилера дипломацията, разбира се, има непряко въздействие. Господин Холган ще пътува в Мексико, Колумбия, Китай и Япония, за да помогне намиране, за намирането на пазари, като Разбира се, ако има европейски фактори, които искат да го придружат, той с удоволствие ще ги вземе със себе си. Има европейски предприятия вече, които са стъпили в Мексико или другаде, но тук искаме да насърчим и малките и средни предприятия. Изобщо много са заинтересованите да участват в тази економическа дипломация. А що се отнася до подпомагането на а, данните за географски происход? Тук става въпрос за друго. Тук насърчаваме износа и специално сме предвидили средства. Едното няма общо с другото и двете не си пред, противоречат. Дан, господин Дантен, прав сте целта е европейската продукция да стане добре известна, но по, т.е. Е, регламентът да стане добре известен. Помогнете ни, ето, популяризирайте го във вашия избирателен район, защото е много важно хората да знаят, че има такъв регламент и че могат да се възползват от неговите предимства. Комисията направи много съобщения, но това не е достатъчно. За, най- за нас е важно вие да ни помогнете да се популяризира фактът, че съществува такъв регламент. И може би да кажа нещо най-накрая указанията, т.е. обозначенията, трябва да бъдат познати, трябва да се познават. Така че трябва да се публикуват постоянно това са три обозначения, типично лого, което трябва да бъде общо известно. Жалко, че все още не са толкова разпространени. За нас е от много голям интерес те да бъдат известни на широката общественост. Запалихме порządek Приключихме с тази точка. И една добра новина, тъй като тази програма ще влезе в сила, ако позволите, искам да благодаря още веднъж на комисията и ако няма други забележки, Пристъпваме към одобряване на препоръките, изготвени от координаторите. Колеги, днес беше последното заседание за годината. След няколко минути ще има коктейл. На третия етаж ще бъде коктейла. Добре ще е да погледнем назад в миналото какво се случи. И ми се струва, че след влизането в сила на реформите, бихме могли да си кажем, че е имало по-малко работа, но всъщност периода беше доста напрегнат с докладите. Имаше технически аспекти, тук се обръщам най-вече към господин Дантан. Госпожа Гилера също. Имаше и въпроси, свързани с клонирането. Работихме заедно с Комисията по околната среда. За първи път две комисии работиха заедно по един доклад от този тип. Също не трябва да забравяме становището на госпожа Полсен, която напусна парламента да, през годината. и ни остави едно богато наследство. Имаше много важни доклади за екологичното производство, което също е много важна тема, много противоречива. А, също разгледахме въпроси, свързани с плодовете и зеленчуците в училище. Господин Тарбела беше активен там. всичко свързано с научно-развойната дейност. Госпожа Макинтайр се занимава с тази тема. И после растителното производство. Доклад на господин Николсън за млечната стратегия. Знаем какво става с пазара на млякото. Имаше и стратегия за горите, голяма, голяма гама от теми, хранителната верига, бюджет, търговията, те тип, господин Декастро, господин Николсън, всичките, се, се занимаваха с всичките тези теми. Така че този списък е много дълъг. Тези две години бяха доста трудни. И можете също да да можем да помислим и какво стана с руското ембарго и края на млечните коти. Тук се работи и за насърчаването, търсенето на нови пазари. И вие също ни показахте тук къде сме стигнали с износа и какви са нашите проекти в това отношение. Ситуацията е много трудна и ни позволи да приемем допълнителни мерки. Определено трябва да се справим с бъдещите предизвикателства. И още веднъж ви благодаря. Работихме много усърдно. Обръщам се към господин Декастро с а, една изложба, която организирахме. Говорихме и за заетостта в земеделието. И понякога имахме различия, но това е част от нашата работа. Имаше становища, които са различни. И това отразява състава на парламента и състава на нашата комисия. Също, и после ще се върна отново на тази тема, благодаря на секретарията, на всички, които участваха в нашата работа. Искам да благодаря и на НПО-тата, на институциите, които а, ни помагаха да бъдем в течение на случващо се в а, света на земеделските стопани. Така че, ето това е. Няма да се видим преди коледните празници в комисия. Мога ли, мога ли да приключа вече? Имаше ли още нещо, което съм пропуснал? А, да! Има още! Има още едно заседание на комисията в четвъртък в 9.30 с комисията МВ и 9. Моля да ме извините за пропуска. Но сега няма да повтарям това, което казах четвъртък. Това е заседание по повод Международния ден на почвите. И Няма да, е- да, да е добре за репутацията ни, ако не дойдем четвъртък сутринта, защото почвите са много важни за нас, за селското стопанство, така че моля бъдете с нас в четвъртък в 9.30 сутринта. Отбележете си го, благодарим на секретарята, че го напомни. Още нещо да съм пропуснал? Добре, няма. Нека да отиваме на коктейла в 6.30 започва, тук на третия етаж в същата сграда. Вие сте е, добре дошли на чашка.